Фамагуста. Знае, че тази декларация ще мотивира комисията, държавите членки, ООН и най-вече турското правителство да работи по-активно с другата страна и да постигне напредък по въпроса. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Няма много точки за гласуване. На следващо място, гласуване на доклада на господин Хидалко. Хармонизация във вътрешния пазар на определени задачи, свързани с защитата на правата върху интелектуалната собственост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Госпожа Стивенсън. технически проблем. Ще изпратим техник. Следващата точка. Доклад на господин Лехнер. Господин Казини също се нуждае от техническа помощ. Някой друг? И аз имам проблем, господин председател. Надявам се, че техниците ще го отстранят. Да опитаме да гласуваме отново. Доклада на господин Лехнер. Взаимно свързване на централни търговски и дружествени регистри. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление, господин Лехнер. Трябваше да поздравя господин Хидалго. Благодаря на двамата. Следващия доклад на господин Хаглунд. Протокола между Европейския съюз и Гвинея Биса относно възможностите за риболов поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се и този документ. Поздравления, господин Хагланд. На следващо място е доклад на госпожа Нейтс. Участие на Кралство Марокко в програмите на Съюза. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Приема се. Поздравление, госпожо Нейц. Поздравление за рибарите от Марокко. Следваща точка. Препоръка за второ четене. Позиция на съвета относно вакцинирането против болестта син език. Преди да гласуваме, ще дам думата на докладчика господин Войчаковски. Господин председател, на финалната права на дълга работа се намираме в много важна област – вакцинацията срещу син език. Болест, която е заплаха за животните от Европейския съюз. Много важно да се осигурят по-добри вакцини. Важно е всичко това за животновъдите в Европа. Вече гласувахме, сега приключваме работата. Искам да благодаря на всички за изпратените забележки и да ви помоля да подкрепите доклада не са внесени никакви изменения, няма предложение за отмяна на позицията на съвета, затова обявявам тази позиция на съвета за прията. Благодаря господин Войчховски. Следваща точка, доклад на госпожа Есеая. Технически изказ... изисквания за преводите и директните дебити в евро. Гласуваме първи блок. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме предложението на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме проекто законодателната резолюция, който е за. Момент има едно извин... изменение. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за законодателната резолюция с внесените към нея изменения. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление, госпожо Есея. Следваща точка. Доклад на госпожа Аяла Сендер. Назначаване на член на Сметната палата. Господин Балдилио Томи Магоруца. Преди да гласуваме, ще дам думата на господин Свобода, представител на докладчика, за две минути. Заповядайте. Благодаря имам въпрос към докладчика. Доколкото си спомням, вече гласувахме назначаването на член на Сметната палата от името на Испания. Въпросът е сега Испания два члена ли има в Сметната палата или този, за който гласувахме, се отегли или е бил отеглен изключ... изкуствено от испанското правителство. Странно ми е, че гласувам веднъж един член на Сметната палата в парламента и съвета не се съобразява с нашето гласуване. Искам питам какво е положението, защото нашата група е категорично против неспазването от страна на съвета на решение, което е взето в Европейския съюз с голямо мнозинство. Благодаря. Uh, очевидно е, мандатът е, на аудитора на, на членът на Сметната палата е, изтича този месец, поради което съответно предлагането на, на кандидатурата е навременно. Тайно гласуване. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Казва да. 673 гласували, 310 за, 276 против, 87 въздържали се. Приема се. С това приключваме гласуването, колеги. Yeah.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 Right. Um, explanations of vote. First speaker is... Обяснения на вота. Госпожа Свинбън получава думата първа.